Приема се. Протоколът на това заседание ще бъде предоставено в началото на следващото заседание и приетите резолюции, ако нямате никакви възражения, ще ги а, изпратя на лицата и организациите, до които се отнася. Тази сесия на Европейския парламент